Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, euh, Дами и господа, уважаеми колеги, бих искал да обява началото на нашето заседание. Смятам, че сте се запознали с дневния ред на днешното ни заседание. И ако няма никакви коментари, ще, е, ще приемем дневния ред в неговия му вид. Гласуването ще продължи един час до 4.30. Нека да бъдат информирани хората или членовете а, на тази комисия, така че да могат да бъдат тук по време на гласуването. Е, една тема беше добавена към дневния ред да бъде включен към точка четвърта. Това е, е коригиращ бюджет за 2013 година. Корекция свързана с е, присъединяването на Харватия към Европейския съюз, тема, която беше засегната по време на тристранните разговори. Дали докладчика е тук? за да може да ни каже нещо по този въпрос. Сега по отношение на сградите. Нашият постоянен доклад, че госпожа Холмайер не е тук. Тя се извини, че няма да може да присъства. Госпожа Озобората която не е от нейната политическа група, но с нея работят в добро сътрудничество, ще представи тази точка от нейно име. Сузана все още не е тук, но когато дойде, веднага ще получи думата. Сега съобщения на председателя. Може да ги видите от съобщенията, които са публикувани. И сега преминаваме към следващия докладчик. МФР е, не бюджет за 2014 година. Госпожа Янсен ам, получава думата. Благодаря, господин председател. Миналата, година, миналата седмица обсъждахме резултатите от тристранната среща с институциите и какво се е случило от тогава. Може би сме на, отбелязали напредък по отношение на сроковете и планирането на тристранните срещи през июли и отразяването им в новините на нашата комисия. Ще се радвам да чуя каква е вашата позиция по този въпрос, дали има някакво развитие свързано с преговорите по бюджета. Обаче Нещо, което ме впечатли, е, че всички комисии имат а, ясна визия за това какво се случва, за това, че може да нямаме ФР, може да липсва правно основание, но това, което се случва в всички парламентарни комисии, ме очудва много, защото всичките комисии имат много ясна идея за това, какво да се случи с бюджета и се опасявам, че ние в парламента ще трябва да имаме много ясна позиция по въпроса, въпреки че се намираме в тази неловка ситуация. Когато комисията искаше да представи бюджета, каза средата на май като вариант – и също казаха или пък края на май, но края на май е предложение, което ги устройва най-много. Разбира се, срокът е доста кратък, както за специализираните комисии, така и за тази комисия да изготвят мандата за преговорите за триалога през юли, но е възможно и това е изпоменато, че, през, че на 19 юни ще има обмяна на мнения по проекто доклад. Това означава, че ще имаме три седмици на разположение от края на май до 21 июни. След това има срок за специализираните комисии да изготвят своето становище и след това ще имаме срокове за изменения до 21 июни и гласуване 27 юни, така че а, през юли да, да гласуваме в пленарна зала. Виждате, че сроковете са доста кратки, доста неща трябва да се направят. Може би документите ще са на английски, защото няма да можем да разполагаме за всички а, езикови варианти на текстовете, но това е най-добрият начин, по който можем да се справим и да се подготвим за ам, тристранната среща през юли и да видим дали можем да предложим нещо, което да е от полза, така че това да внесе някакъв смисъл в преговорите, които ще се проведат по време на тристранните срещи. Благодаря. По отношение на отлагането на, на ам, разглеждането на МФР от страна на съвета. Сега а, едва сега ще започнат преговорите по МФР. Трудно е, разбира се, за комисията да прецени възоснова на кое е правно основание да бъде изготвена МФР. Миналата седмица беше проведена обмяна на мнения по този въпрос и ние насърчихме комисията да се позовава, доколкото е възможно, на първоначалния си вариант на МФР. Но, разбира се, срещата на върха стигна до други заключения по отношение на таваните по функция първа. Неофициално, господин Левандовски, казах, че комисията ще поеме отговорността за, за това да е, изготви данните и сумите съобразно техническите възможности, средствата, нуждите. Това е една първостепена задача на комисията – и аз предложих комисията да предвиди съответните срокове, така че да се е възможност на бюджетните органи на време да се запознаят с проекто доклада, да го разгледат, да бъдат внесени изменения и да се даде възможност да бъдат гласувани измененията, да има обсъждания между политическите групи, да се извърши политическа оценка. Ан вече подчерта, че комисията изхожда от това, че по всяка вероятност Проекто доклада ще бъде гласуван в колегиума края на май. След това ще се гласува и в бюджетната комисия на 30. Е, и ако това се случи, можем да прехвърлим или да изтеглим заседанието един ден напред. И комисарият, отговарящ за бюджета, може да ни съобщи и разясни решението на колегиума преди да е проведена пресконференция. Комисията изпрати, изготви бюджет за 2013 година във връзка с присъединяването на Харватия към Европейския съюз. Отбелява се напредък по този въпрос. Няма някакви осложнения или затруднения. Така че на 1 юли договор ще влезе в сила. Коригиращия бюджет също трябва да бъде прият на време, така че европейските програми да могат да бъдат изпълнени и финансирани в Харватия. В, Харват... в Харватия. Утре комисията ще разпространи своят коригиращ бюджет номер 2, с помощта на който Европейския съюз трябва да получи допълнителни ам, задължения, свързани с плащанията, нещо, което не беше направено до сега. И като се вземат прави допълнителните нужди за 2013 година, които вече са обозрими Джовани. Грация, президенте. Благодаря, господин председателю. Така, както казахте, проектът за коригираш бюджет номер едно беше прият от комисията на 18 март и неговото приложено поле и целта му всъщност е да се включи в бюджета за 2013 година необходимата сума или необходимите суми. Става дума за бюджетни кредити и заплащани и за поети задължения, които да покрият разходите, които са свързани с покриването на разходите за Харватия, поредната държава членка, 28 държава членка на Европейския съюз, която трябва да влезе през юли, 13 юли. 2014-2020 е рамката, там вече е включена сума, която трябва да покрива присъединяването през тези 7 години, но за 2013 година е необходимо да се направи изменение на бюджета, за да може да се посрещнат разходите за последните 6 месеца на текущата година. Паралелно с а, този коригиращ бюджет едно за 2013, комисията предлага а, също така промяна в настоящата рамка като целта е да се промени то, за да може да се включат онези разходи, които идват след преговорите за присъединяване на страната, което е предвидено от 29 ти член на междуинституционното споразумение. Този коригиращ бюджет номер едно е, говори за 665 милиона и 374 милиона евро заплащани, 665 за поети задължения. Те отговарят а, също така на договора за присъединяване и покриват единствено и само тези оперативни разходи, които ще бъдат извършени, защото административните разходи, които са свързани с пета глава, вече са включени в бюджета за 2013 година. Вече заявихме, че няма да има изменения на бюджета, за да се вземе предвид влизането на Харватия в Съюза. По време на първия триалог тази година, който на 19 март се проведе всъщност, на съвета представи нашата делегация от парламента техническите аргументи за този коригиращ бюджет. Не става дума за политически съображения. Независимо от таваните, които са заложени в, в бюджет за 2013 година и онова, което се предвижда по промените, свързани с присъединяването и договора за присъединяването на страната, поисках този коригиращ бюджет да бъде третиран като техническо изменение – което трябва да бъде отвъд и над политическия дебат, свързан с следващите коригиращи бюджети, които ще са необходими, за да може да се изплатят онези останали плащани от 2012, които не са покрити и, както вие казахте, в встъпителните си думи. Утре трябва да бъде одобрен коригиращ бюджет номер 2 от, имет, от колегиума на комисарите. С делегацията на парламента в на триалога казахме, че единствената възможност за този коригиращ бюджет е да се използват свежи пари или допълнителни средства, като по този начин се избяга от която и да е хипотеза за преструктуриране на разходите. Що се отнася до своевременността на този коригиращ бюджет, поискахме съвета да съкрати процедурата за одобрение и да не чака тези 8 седмици, които са предвидени за националните парламенти, които трябва да дадат своето съгласие, за да може да се даде в много кратък срок тази сума преди 1 юли 2013 година държава, извинете, дата, на която тази държава ще стане пълноправен член на съвета. Съветът от своя страна заяви, че започва да мисли по въпроса. Е, разбира се, че очакваме позицията на съвета и последствията от това решение. Ако той реши обаче да изчака 8 седмици, Нашият календар трябва да бъде ускорен след това и би трябвало да предвидим едно гласуване на 7 май, е индикативно гласуване преди излизането на решението на съвета или е, 17-30 март, след е, май, извинете, след гласуването на съвета и през юни да бъде прието е, на пленарно заседание. Това е единствената промяна, която можем да направим в своя календар, за да може да бъде одобрен този коригиращ бюджет преди формалното присъединяване на Харватия към Европейския съюз. становището може да бъде представено 24-25 април с крайен срок за изменения, което да отговаря на тези дати, които са избрани за вод в комисията. Ето това е общата рамка, но това, което искам отново да подчертая, е, че става дума за техническа промяна в този коригиращ бюджет, за да може да се отговори и на бюджетните кредити за поети задължения и тези за плащания и за новата МФР след присъединяването на Харватия, новото присъединяване към Европейския съюз. Още в самото начало казах, пък и сега ще повторя, че за този коригиращ бюджет, той е технически, пак повтарям, Можем да говорим единствено и само за свежи нови пари и това е единственото нещо, което ще вземе предвид парламента, когато дава своето съгласие. Merci, Giovanni. Salvador a demandé la parole. Благодаря на Giovanni. Салвадор има думата. И е la pregunta que le quiero hacer a, a Giovanni. Благодаря. Искам все пак да задам въпрос на Джовани. Съвета казва, така трябва да си представим нещата, че е, имаме нужда от преразпределяне на средствата, а не ам, промяна на таваните. Тогава обаче парламента трябва да е, се примири с е, някакво временно решение. А, ние имаме нужда обаче от средствата за Харватия. Не става просто тук за някакво изключително за изключително явление, свързано с коригиране на бюджета за 2013 година. Има една възможност, свързана с това, средствата за Харватия да се четат като нови средства за тази цел. Има нужда от единодушно решение в съвета. Дали още имаме възможност да провеждаме преговори с, с съвета? Дали това наистина е един само технически въпрос за нас или можем да преговаряме по този въпрос? и въобще съвета ще знае, когато са въпрос сега за поручия бюджет за Харватия, как ще се подготвя с следващите. Благодаря, Салвадор. Бе, е, l'approccio tenuto in sede di Подходът по време на триалога беше да се представи всичко това като един коригиращ бюджет от технически характер, който е свързан с договора за присъединяване на страната, за да се, вземат, се вземе предвид естеството на коригиращите бюджети по принцип. На мен ми се струва много важно това като съображение. 2013 година Бюджетните кредити за плащания, както знаете, не са достатъчни, за да покрият бюджетните кредити за поети задължения от предходни години. Да мислим да използваме redeployment или преструктуриране на разходите, за да се покрият потребности, свързани с пристигането на нова държава членка, ми се струва нещо, което въобще не трябва да обсъждаме. Затова смятам, че в съвета трябва да има много силна и ясна политическа воля, защото в крайна сметка говорим за огромни суми, за огромни цифри. А, говорим за суми, които са около 374 милиона евро, що се отнася до плащания. И да говорим за редеплоймент, за преструктуриране с някакъв акт, който е нещо техническо, нещо дребно, което идва от ясна политическа воля. Ясната политическа воля е желанието ни друга държава да се присъедини към нас и не можем да обсъждаме това като преструктуриране на разходи. Затова мисля, че съвета трябва да се ориентира към използването на нови средства, свежи пари. Ако започнем да обсъждаме темата, или пък изобщо ако тръгне такава за преструктуриране на разходи вътре в съвета, тогава не ми се мисли изобщо а, какво може да се каже в съвета а, по отношение коригиращия бюджет, който утре Еврокомисията комисията трябва да одобри, имам предвид колегиума а, на комисията. Така че ще видим през едните седмици и месеци. Там парите са горе-долу същите. Oui, merci. Euh. Благодаря, господин Лавия. Сега европейските държави членки се обединиха около точка трета за адаптиране и корекция на финансовите рамки, така че те да отговарят на постигнатото по време на преговорите. Това е известно на всички, но на финансовите министри като че ли не да ще продължават да дебатират. Разходите за администрация са необходими. Това са оперативни разходи. Това е по точка 29. Спрямо нея трябва да бъдат коригирани и таваните. Аз съм изненадан, че тук се прави предположение, че съвета би ам, усложнил процедурата и би удължил сроковете. Ам, да така, сякаш Харватия не е добре дошла в Европейския съюз. Обаче, като видим как съвета подходи с Република Кипър, всъщност всичко е възможно да се случи. Нека да видим. Благодаря на докладчика. Комисарят Левандовски официално ме уведоми, че комисията утре ще обяви коригиращ бюджет номер 2. Председателят на комисията се е изразил с по отношение на обявяването на документа, че ще се случи нещо като Биг Бенг или големия взрив. от практическа гледна точка това не е удачно. Това ние казахме, ние ще ем, организираме изваредно заседание е, в понеделник, понеделника по време на Страсбургската сесия, така че там да бъдат изложени тези отделни аспекти на така нареченият Big Bang да бъдат обсъдени отделни въпроси. Трябва да бъдат взети предвид и ам, финансовите перспективи от 13 марта. Това е обявено трябва да работим така, че да няма удължаване на сроковете и всички предложения да бъдат прегледани и проверени. Има ли а, други коментари, свързани с МФР 2014-2020? Ами няма. Благодаря на а, докладчика. Сега преминаваме към Следващата точка, свързана с МФР. Обръщам се към докладчиците, те си мълчат и аз ще си замълча. Понякога се случва така, че може да се по постигне съгласие и чрез мълчание. Ем ето тук е вече представителката и на ам, госпожа Хаумайер, която да представи политиката свързана с градите. Tu jménem zpravodajky, protože tady dnes nemůže být a požádala mě e, po vzájemné dohodě, že... Благодаря. Госпожа Хаумайер ме упълномощи да представя нейното становище, свързано с, с сградната политика. Става въпрос за сграда за писмените преводачи. В момента е на ета сграда, в, значи помещение в различни сгради, но в бъдеще трябва всички преводачи да бъдат а, събрани под един покрив. Ситуацията е такава, че се плащат по-големи найеми. Е, договорът, който съществува, е, е, Договор трябва да бъде подписан на 15 април за 8 години за възможност с удължаване. 1,5 милиона е найема на година Център беше помолен а, да а, се направи опит да се намалят разходите, свързани с пренасянето. Така и стана. Разликата не е толкова голяма, но все пак беше спестена определена сума. Ще се водят допълнителни преговори, свързани с съкръщения на разходите, например продължен два месеца найма ще е в размер на 0 евро. Собственика на е, сградата изисква 240 000 евро на година. В тази връзка може също да бъдат постигнати икономи. Центърът отговори на различни въпроси наш късмет Инге Гресле успя да ни представи основната част от проекто регламента, именно въпросът свързан с финансирането. Като има предвид всички тези трудности и закъсненията, забавянията, мисля, че можем да си дадем още малко време, за да поработим по проекто измененията, а и, а, и да дадем възможност на докладчика да стигнат до компромисни решения. Така че срокът за предоставяне на изменение е 29 април 12 часа на обяд. С това благодарим на докладчика и преминаваме към точка 7. Това е доклада на Фредерик Дарден. Тук Става дума за средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, които да бъдат предоставени на проект в Австрия. Тук става дума за тютюновата индустрия. 207 души са съкратени и молим за подкрепа Австрия кандидатства за такава подкрепа от 2 милиона евро. А с тези средства ще се финансират различни действия, които се предлагат тук. Както знаете, съм предоставил някои изменения. Знаете, че от Комисията по заетост имаме информация. На последното заседание на тази комисия беше взето решение да се предостави мандат за тристранните а, преговори, така че да се обхване и а, фондът, Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Ние, за ваша информация просто ще го кажа, подкрепяме това решение. Благодаря. Бележки. Няма. Добре по тази точка. Ще гласуваме след няколко минути, днес на 26 март. И същото въжи за шеста точка от нашия дневен а, ред. Предложих най-напред да говорим по точка 7, защото Ангелика Вертман, докладчика по 6 точка, не беше дошла. Тя все още не е тук. И а, тъй като имам инструкции от госпожа Вертман, ще чуем и оратора, който ще се изкаже от името на Италия. Става дума за производство на електроуреди, 856 служители, които да получат подкрепя, която се равнява на 3,7 милиона. Добре, благодаря. Още два примера за това колко е полезен този фонд, въпреки че процедурите по него са доста продължителни. Разбира се, има различни мнения, има разлика в мненията между съвета и парламента, но различия има и по многогодишната финансова рамка. Добре, скъпи колеги. Добре поработихме. И успяхме да обсъдим всъщност всички точки от дневния ред, които бяха предвидени за преди гласуването. Сега въпрос към координаторите. Можем ли веднага да пристъпим към гласуване? Първоначално а, възнамерявахме то да започне в 4.30, но мисля, че можем да започнем и веднага. Нали така? Добре. Пет минути ще стигнат ли за още една точка? защото други задачи нямаме. Тогава нека да си дадем 5 минути почивка, за да може Салвадор през това време да си намери картата за гласуване. Bien, mes chers collègues. И така, добре, уважаеми колеги. Готови ли са всички с картите за гласуване? И compris le président. Включително и председателя. Alors, je vous propose... И така, предлагам да започнем с гласуване по становището на колегата Торвалц за проекта ИТЕР. Пред вас са списъците за гласуване и госпожа Янсен замества господин Торвалц, ако има въпроси. Член 2 има изменения. Това е устно изменение от страна на докладчика budget and shall be financed through additional resources above the ceilings as appropriate. Qui est pour? Онези, които са за, против, въздържали се, няма въздържали се, приема се. Поправка 8 на докладчика за против Трима въздържали се. Благодаря. Приема се. 9. За, против. Един против. Въздържали се. Приема се. 11. Изменение 11. НП. За, против. Въздържали се. Приема се с мнозинство. А сега текстовете в преамбюла. Едно, нов текст, внесен от докладчика. Можем ли да гласуваме едно, две и три заедно? Не, добре. Тогава да за, против, въздържали се, един въздържан се, приема се. Второ изменение за, никой не е за против, въздържали се, приема се. 3 за, Трето, трето изменение, внесено от докладчика. За, против, въздържали се, приема се. Десето изменение, което е съвместимо. За, против, въздържали се, приема се. Четвърто изменение, внесено от докладчика. Тук ще разделим гласуването по първа част над е, извън таваните на МФР. За, против, въздържали се. Приема се. И останалата част от изменението за, против, зелените. Добре, въздържали се, приема се. Изменения 5 и 6, внесени от Докладчика 5 за, против, въздържали се, приема се. Шесто за, против, зелените добре, въздържали се, също така прието. И така, последно гласуване електронно, моля. Моля, гласувайте. Моля, картите в машинката. Чудесно. Всички ли гласувахте? 29 от 29 карти, 26 за, 2 против и един въздържал се и така поздравления за докладчика. Не, всъщност за неговия представител. Ангелика Вертман и нейното становище за Агиле ако се произнася по този начин. Изменение 1 и 2, можем ли да ги гласуваме заедно? Не, не е възможно. Тогава по, едно, по, по първо изменение. Почакайте малко. Докладчикът е съгласен, подкрепя го. За, против, двама, въздържали се, приема се. Изменение второ. Докладчика е против. За, против, Осем. Интересно. Го и консерваторите. Приема се. Изменение 3. И 4 може ли заедно? Добре, значи гласуваме двете изменения заедно. Докладчика ги подкрепя. Кой друг ги подкрепя? За, против, въздържали се. Приема се. Изменение 5. За, против, въздържали се. Приема се. 6. Виждате, тук е, е, това е устното изменение на докладчика. Children, elderly or disabled persons to take care of these persons to allow the workers participating in the program to reconcile trainings, etc. Qui est pour? За. Против. Един против. Въздържали се. Приема се. Изменение 7 на социалистите. Докладчика го, го подкрепя. За, против. Един против. Въздържали се. Приема се. Изменение 8 също, обаче тук докладчика не го, промен... не го а, подкрепя. За, против, интересно. 6. 7. Същото малцинство, но не блокиращо. Приема се. И окончателното гласуване по доклада на госпожа Вертман. Всички ли гласуваха? Да. Прекратете гласуването. 34. Без въздържали се. Поздравления за госпожа Вертман. И така продължаваме нататък. Господин Дарден и неговия доклад за острия табак. Пет изменения от един и същи автори, плюс докладчика. Той е за. Доколкото разбирам, трето изменение няма да бъде гласувано, тъй като пети параграф го включва. Така смята докладчика. Няма да гласуваме по него. Добре. И така, 2, 4, 5, 6 тогава. Анблок. За. Против. Двама. Въздържали се. Приема се. Седем На либералите. Докладчика е против. Кой е за? Против. Има различни становища. Виждам, добре, гласуваме електронно. Le vote est clos. Край на гласуването. 16 на 14. Двама въздържали се. Приема се. 8 и 9 заедно. Съгласни ли сте? За. Против. Двама въздържали се. Приема се. 10 и 11. Може ли заедно да ги гласуваме? Докладчикът е против. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. Първо изменение накрая. Клечка е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. И сега по целия доклад. Моля, гласувайте електронно. 34 ма сме. Край на гласуването. 28 срещу 14, двама въздържали се. Приема се. Nous en venons au rapport de Derek Vaughan. Стигаме до доклада на Дерек Вон. Фонда за подпомагане на най-нуждащите се. Имате списъци. 28 за. Против. Въздържали се. Приема се. 29 на, на лавия. За. Против. Двама. Въздържали се. Приема се. 30. Социалистите. Докладчика е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 31. Плачка е против. Кой е за? Трима против. Всички други явно. Въздържали се, отхвърля се. 32. На Вертман. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 34. Докладчика тук е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 34. Докладчика е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 35. Господин Клуте. Оттеглено е това. Значи 36 за. Против. Въздържали се. Бяха победени социалистите, отхвърля се. 37. Пада, ако се приеме 33. 33 го приехме, значи отпада. Има компромис. А. Виждате, че ресурсите не трябва да бъдат повече, извинете, по-малко от Разпределението на средства за 2007-2013. Това е за МФР. Кой е за? Против. Обединеното кралство. Въздържали се. Приема се. 45. Не. Извинете. То е оттеглено, значи 46 на господин Козловски. За. Против. Въздържали се. Приема се. 47. За. Против. Въздържали се. Приема се. 48. Госпожа Невеш. Извинявайте, казва председателят. И така, разделно гласуване. Първо по програмата за, против, въздържали се. Приема се. Втора част. Виждате е изписан текста. Докладчиката против. Кой е за? Ричард. Добре, кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. Три. Трета част. Независимо, че това отсъства, имаме тук друг текст. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 49. Козловски. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. 50. На За. Против. Въздържали се? Приема се. 4. Покрива се от изменение 50. Приехме го от това. Добре. Клачикът е за. Доста странно. Кой друг е за? Против? Въздържали се. Приема се. 52. Козловски. За. Против. Въздържали се. Приема се. 53. А, пада, защото 33 се е прието. 54 на Траутман. За. Против. Добре. 55 на Козловски. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 56 на Траутман. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 5 и 58 са идентични. Странно. Докладчиката за? Кой е за? Против? Трима. Въздържали се. Приема се. 57. Е оттеглено. Шестдесет. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 61. Пада. С устното изменение. 62. защото е заличена. Добре, това пада. 0 по 0 е 0. 61 пада. И едно друго пада. 59 е оттеглено. Има идентични 7, 64, 65. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. 63 оттеглено, 66, 67 идентични, докладчикът е за, кой друг е за, против, въздържали се. Приема се 68 на Continue и Дарден, кой е за, против, въздържали се. Приема се. Осмо. За. Против. Приема се. Това пада. Следващото 69 също. Мога ли да взема 70, 82, 73 заедно? 71. Кой е за? това е против? Въздържали се имаме мнозинство. Следващото 83 кой за, против, въздържали си, приема се. 73 същите автори, кой за, против, въздържали се, приема се. 74 и 75 е те са отеглени, 70 и 9 са идентични. Извинете, 76 и 9 са идентични. За, против, въздържали се, отхвърля се. са оттеглени, 79 на Козловски, докладчика е за, против, въздържали се, приема се. 80 е оттеглено, 81, на Берес и Дърден. Докладчика е за. Кой е за? Против? Въздържали се. Хвърля се. Преминаваме към съображенията. 10. Кой е за? Против? Е, НП нищо не казва. гласуваха за, но дискретно. Но така ли, че гласовете им се броят. Добре, приема се. 13. Набере си Дърден. Кочеката за, кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. 11. Пада. 14 и 15 идентични. Докладчиката е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 16. Наберес и Дарден. Докладчика е за. Кой е за? Против. Двама. Въздържали се. Приема се. 17 пада. 18. За. Против. Трима трима, въздържали се. Приема се. 19 пада. 20 изчезна. 21. То включено ли е? И е, това пада, доколкото разбирам. Поне така ми казва Дерек Морган, но него пък го няма, така че първо изменение и то пада. Второ трябва да бъде гласувано. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 22. Пада. 23. На континю. За. Против? Трима. Въздържали се? Приема се. 24. За. Против. Въздържали се. Приема се 25 и 26. Едно и същно изменение е подадено, но не заедно от двамата. Играят си на тенис. За. Против. Въздържали се. Приема се. 27 на реке. Докладчика е за. Кой е за? Против. Един. Въздържали се. Приема се. Електронно гласуване по целия документ. Прекратете гласуването. Вижте, увеличаваме се, все повече ставаме. То свърши времето за сиеста. Край на гласуването. Ангелика е тук. 37. Сложила си я е картата и дори е гласувала. Не знам точно как е гласувала обаче. Добре, 33, 4 на 4. Поздравления на докладчика. Alors, euh, il reste des virements. И така, Какво следва? Секцията на Джобани. Това са двата трансфера за раздел 3. Предлагам анблок да го гласуваме. Е, е Ça me fait fumer. Ça me fait fumer. <laughs> 12-та точка е това. Добре, какво гласуваме? Първо. Аджиле. Италианския случай. Кой е за? За. Против? Един. Въздържали се? На второ място Австрия Табак. Не насърчаваме тютюнопушенето. Помагаме на работниците. За. Против. Въздържали се. Приема се. Имаше и въздържали се, но това е нормално. Други? от други секции. Друго? Няма? Добре, закрием заседанието. Благодаря.